българските лица в самата Африка. Така че проблемът е да разберем как Европейският съюз може наистина да има политическа роля в тази криза. Именно за това моят въпрос е в духа на казаното от господин Данжан. нещата, които казахме вчера и днес, ще се превърнат ли в истинска стратегия за Европейския съюз и за политиката ни в тази криза? Или просто трябва да се примирим и да се задоволим с ролята на гости в заседания, организирани от други? И относно мисията – концепцията управление на кризи беше одобрена на края на месец март. Но тя като че ли е свързана с трудности между държавите членки. И искам да попитам до каква степен има разлики? Предполагам, че разликите са върху разногласията между държавите членки за операциите на място в Либия. И мисля, че трябва наистина да помислим как да регламентираме потребата на сила. Тоест, трябва да уточним обхвата на мисията ни в Либия. Благодаря, господин Бутикофер. Е, Благодаря, господин председател. Ще говоря на немски. Господин Поповски, няма да бъда особено учтив, предупреждавам ви още сега. Вие ме разочаровате. Не разбирам какви са пречките от бюрократичен характер, според които днес ни трябва две точки от дневния ред. Първо вашата дейност и след това на а, другия оратор. Наистина това не говори добре за а, ефективната а, дейност на вашата служба. А, трябва да ви кажа, че вашата декларация абсолютно нищо не ни каза. Можеше много по-бързо да приключите това изказване. А, може би по-добре щеше да бъде да се споразумеем по КОНОПС. Казахте, че нищо не е решено, но къде са проблемите? Можем да се върнем още по-назад. И а, на 1 април беше прекратено механизма за а, управление на кризата. А всъщност парламента, съгласно Лисабонския договор, трябваше да бъде информиран и консултиран. Е, трябваше да се допитате до парламента. И наистина това, което днес ни сервирате, не е, е никак е, значително. що се отнася до дипломатическите групи, групи как стоят нещата с Холандия, Германия, Австрия, заинтересованите страни, Литва, Швеция. Бихте ли нещо по-съществено могли да ни кажете? Защото по отношение на правата на човека е, ситуацията е, наистина е е, много притеснителна в мизрята. И наистина се питам как стоят нещата с прекратяването на огъня, кога трябва да се случи това. И ако има смисъл тази наша дискусия, може би институциите трябва да си сътрудничат а вие трябва да ни предоставите материал, за да можем да проведем тази дискусия. Следващия оратор, господин Ван Орден. Благодаря. Може би мога да помогна, защото мисля, че мога да дефинирам естеството на проблема. Струва ми се, че проблемът е двояк. От една страна проблемът е хуманитарната помощ. Всички признавате, предполагам, колко голяма е потребността от тази помощ предвид е, наставащото в Либия. Има и съвсем отделен проблем, а именно включването на Европейския съюз под е, етикета е, на европейската политика на сигурност и отбрана. Струва ми се, че всичките ви усилия са насочени към това да получите, да получим покана от ООН да направим нещо нещо под етикета на европейската политика на сигурност и отбрана. Знаем, че преди седмица този етикет бе прилепен на морската намеса с цел осигуряване на ембаргото, но тогава чухме от съвета за сигурност, че това не е наша работа. Сега а, се опитваме да подкрепяме хуманитарната помощ отново по този етикет. Вие сте отчаяни да намерите още някаква дребна мисийка, която да сложите под това етикет, че ще стигнем момент, в който сме забравили за Либия и говорим за политиката на сигурност и отбрана. Вие ще може да изброите не 20, 21 такива конкретни мисии. Това е абсолютна безмислица защото на заседанията ясно прозвуча, че Съвет за сигурност не иска Европейския съюз да предоставя хуманитарна подкрепа с Това беше съвсем ясно и всички ваши дипломатически усилия са насочени към това да накарате Европейския съюз да получи по някакъв начин тази а, покана от ООН, защото вие искате да получите на всяка цена. Моля ви, насочете Европейския съюз към това, което може да се направи и да бъде полезно за допълване на усилията на другите международни а, организация, ако трябва военна намеса, да оставим НАТО да а, я осъществи. Иначе имаме председателя Ван Ромпой, който казва без Европа щеше да има кървава баня в Бенгази. Пълни глупости. Без намесата на Великобритания и Франция щеше да има кървава баня в Бенгази. Дайте да бъдем реалисти. Ето това наистина ме притеснява в цялата тази история с общата ни политика в сигурността и отбраната. Опитват се да сътворите някаква случка в територия, която всъщност не съществува. Този етикет не носи нищо ново не привнася нови ресурси, а само осложнява нещата. Оставете военната част на тези, които се занимават с военни дела. Насочете се към неща като хуманитарната помощ. Ние имаме прекрасна организация за това в Европейската комисия, офисът ЕКО, който осъществява хуманитарна помощ често в много трудни ситуации. Не, не е необходимо това да става под етикет пакета на общата политика на сигурност и отбрана казахме, че миналото не бива да се компрометира. Тоест, не е желателно да има военна намеса в тези хуманитарни неща. Не можем ли да се концентрирате сега върху хуманитарната помощ и да оставите на страна а, въпросите на политиката на сигурност и отбрана и тогава тези проблеми, които притесняват господин Будиков, няма да съществуват. Госпожа Лузинг. Благодаря. Рядко съм била съгласна до такава степен с господин Ван Орден. Да, наистина бихме могли да загърбим малко военната част, да се съсредоточим върху а, хуманитарната. Имам два въпроса. Първият. Да продължаваме? Добре. Първият въпрос. Еофор, Либия, трябва да бъде част от мисията по Frontex 2011. Мислите ли да изградите връзка така, че тези операции да бъдат по-ефективни? И тук се присъединявам към въпроса на господин Дължан. Какви, какъв е приоритета? Хуманитарната помощ или промяната в режима? Като се има предвид, че според мен не може да има ефективна хуманитарна помощ докато няма прекратяване на огъня. И мисля, че трябва да погледнем на хуманитарната помощ под по-различна перспектива. В решението си съвета казва, че е невъзможно, немислимо да изпраща окупационни войски и един представител на Немското министерство на външните работи каза, обаче, че не може да се изключи евентуалното изпращане на сухопътни войски. Така че трябва да видим какво точно ще бъде прието и да не забравяме, че тези сухопътни войски, които ще изпратим, ще бъдат пак, все пак окупационни сили. Благодаря. Имам още много желаящи да се изкажат. Господин Лизек има думата. Дякую bardzo. Rzeczywiście mamy... Благодаря много. Наистина това е парадоксална ситуация. В комисия ФЕД гласувахме доклада на господин Голтиери. Наистина с удоволствие работих по този доклад, като докладчик в сянка, мнение по-скоро. И същевременно сега се сблъскваме с ситуацията реалната, т.е. нещата не са точно такива, каквито са записани в този доклад. И ако господин Ван Орден е прав, това е, би означало, че сме загубили много време. Един въпрос имам към господин Паповски. В началото на вашето изказване а, е, говорихте за сътрудничеството с НАТО. Бихте ли уточнили на какво равнище е това сътрудничество? И най-вече има ли сътрудничество свързано с е, разработване на сценарии за развитие на ситуацията. Има ли подобно сътрудничество с НАТО и с военно напредналите държави? Благодаря, господин Малескис. Благодаря. Аз искам да задам въпрос. Ако Тук в Европейския съюз имаме цифри. Цифри относно нашите общества спрямо събитията в Либия. Статистики, свързани с ООН и с другите големи държави. В такъв случай, обществеността за или против е нашите действия в Либия. Каква е ролята на Русия и на Китай? И ще участват ли те в разрешаването на либийската криза? Господин Комуцакос. Благодаря, господин председател. Е, не знам дали щях да се изкажа, ако не е, чух първо господин Ван Орден. Наистина в рамките на реакцията на ливийската криза Европа е, се забави и прояви липса на координация така както това се е случвало и в миналото. Всички сме съгласни за това, че ситуацията трябва да намери своето решение по най-бързия начин, като се е, спазва записаното в Лисабонския договор. Но трябва истинска политическа воля. Наистина, няма какво да се критикува тук, но тази логика и тази критика не трябва задължително да стигнат до такава степен, че да се пренебрегне и изцяло общата политика за сигурност и отбрана. И просто искам да припомня на всички колеги проблем свързан с сигурността, дали става дума за външна търговия или за национална и международна сигурност и да речем пиратските актове в Сомалия, Европейския съюз пръв предприе операцията Атланта и НАТО след това се включи. След това НАТО предприе подобна акция, но тя не беше толкова успешна, колкото тази на ЕС. А, така че непрекъснато да се а, критикува всичко и а, да се отрича всичко, което прави Европейския съюз в серата на ОПСО, мисля, че това не е най-доброто. Ясно е, че имаме слабости, но трябва а, да а, свършим тази работа ние. И Чърчил по време на Втората световна война е казал, е казал, може би не съм лъв, но аз трябва да ръмжа като лъв. И точно това се случва и с Европейския съюз. Може би все още ние не сме лъвове, но тази роля е нашата роля и трябва наистина да поръмжим и ние. Благодаря, госпожа Гомес. Е, Благодаря, господин председател. Аз не мога много да разбера факта, че Европейския съюз предвижда хуманитарна операция в Либия. в рамките на общата политика по сигурност и отбрана. И тези части, за които говорим и тази хуманитарна помощ, може би всъщност никога няма да се състои, защото нямаме съгласуваност с ООН. Не виждам какъв е смисъла от всичко това. От друга страна се питаме за възможностите на Европейския съюз да направи нещо конкретно на терена. Вярно е, може да имаме възможности в региона, например в съседните страни или в Сомалия. Но въпросът е много открит. И независимо от способността да реагираме, имаме проблем и с правната база, правното основание. Когато говорим за съвета за сигурност, основанието ни за действие беше защитата на мирното население – това би могло наистина да бъде истински аргумент, но се ограничаваме до там. Това е. Като се изключи тази защита, нямаме никакви други искания. Имаме една резолюция от 10 март, която обаче в никакъв случай не може да стигне до стартиране на действия по, общата, по европейската политика за сигурност и отбрана. И за налагане на ембарго за оръжията и така нататък, нищо не можем да кажем. Имаме резолюцията и на съвета на Обединените нации. Това е. И против, противно на господин Ван Орден, мисля, че ние пропуснахме един много добър случай да се утвърдим и да поутвърдим нашата политика по сигурност и отбрана. Имахме много добър шанс и определено не го използвахме. Не съм съгласна с всички аргументи, които изтъкнахте тук. Съжалявам, отхвърлям ги. Отхвърлям и аргументите на госпожа Аштан. Така че не идвайте после да ми казвате, държавите членки а, не могат да се споразумеят, няма консенсус. Да, може би, но всъщност то няма инициатива от страна на госпожа Аштан. А, как искате държавите да се разделят, а като няма инициатива? по Лисабонския договор бихме могли да направим много повече, но първо трябва да имаме инициатива. Ако имаше инициатива, можеше да има разделение на държавите членки, но не, не е такъв случай, което е тъжно според мен. И искам няколко обяснения от господин Поповски. Обсъждали сме становището, евентуално доставено оръжие за бунтовниците. Въобще повдигана ли е тази тема? И относно инициативата на Африканския съюз, има различни сценарии. Например, единия Кадафи да остави властта. Вторият вариант е да го изправим пред Международния наказателен съд. Обсъждали ли сте всичко това? Всички тия варианти, които евентуално, за които евентуално мисли Африканския съюз. И в крайна сметка, какво въобще предвиждате? Как виждате промяната в сектора на сигурността, ако Кадафи остави властта. Как виждате в такъв случай еволюцията на ситуацията и как мислите да реагирате? Е, мистер Поповски. Благодаря, господин председател. Господин Поповски, малко съм объркана. За трети път имаме удоволствието да обсъждаме с вас въпросът Либия и нямаме точни конкретни отговори питам каква е целта на Европейския съюз в тази операция. Дали да се смени режима, да се свали Кадафи или да го накараме да води преговори. Защото тази двусмисленост може да се окаже вредна на ниво сигурност. На място, като че ли ситуацията е такава, че тази война не може да се спечели от никого. Опозицията за сега не може да извлече полза от наместа на Запада. В резултат на това се очертава голямият риск да се проточи конфликта, многократно се е случило и да стигне дори до отцепване на южната част. Във вашата служба обсъждат ли се тези сценарии? Можете ли да ни дадете конкретни идеи, идеи да ни отговорите конкретно какви са целите на външната служба по отношение на този конфликт? Благодаря. Благодаря ви. Има доста въпроси към вас, господин Поповски. Давам ви цели 10 минути за отговор. Доста трудно е, но ще се постарая. Ще се опитам да преорганизирам въпросите, за да има по- голяма структура. Първо, за въпрос за присъствието на Европейския съюз. Да, ние присъстваме, но не навсякъде присъстваме на място, чрез Генерална дирекция ЕКО. Няма пряко присъствие в, в Мизрата, доколкото съм запознат. Всички ние разчитаме на наличните източници. Това са червените, червения кръст или пък лекари без граници. Някои от депутатите зададаха въпрос за бойните групи. Още не сме стигнали на този етап, така че не знаем точно какви сили и средства ще са ни необходими може да ни трябват специализирани сили и средства, които могат да се предоставят по този начин, но това още не е обсъждано, тъй като не сме на такъв етап. Ние сме, това би било на етапа Сенсит, ситуационен център командващия операцията още не е идентифицирал такива цели що се отнася до оформянето им в конкретен вид, то ще последва концептуалното им оформяне. Вчера съветът стигна, взе е, решение, че Кадафи трябва да се откаже от властта и да напусне поста си. Африканският съюз не не бе прият безусловно от преходния състав в Бенгази, защото там се казваше, че той трябва да напусне поста веднага, т.е. те не пожелаха да водят преговори с него. Външните министри на Европейския съюз разговаряха вчера в Люксембург с председателя на Преходния съвет и той съвсем конкретно се изказа в тази посока. Повече не мога да ви кажа, защото заседанието бе при закрити врати и аз не присъствах на среща на министрите. Разбира се, възможно е да се а, предполагат различни сценарии. Това също го проучваме като опция. Ясно е, че от множество дискусии, включително от днешната в съвета, а, е, че ние искаме да избегнем, разбира се, разцепването на страната. Но конфликтът, ако бъде удължен твърде много, трудно може да, да бъде прогнозирано до къде ще ни изведе. В Доха тези въпроси, сигурен съм, се обсъждат и днес. Нашият план е да проучим различните сценари, които ще направим до края на седмицата, така че да получим по-ясна картина за възможната картина, която ще се оформи след края на конфликта. Въпросът за бежанците. този въпрос също се обсъжда от вътрешните министри миналата седмица. Въпросът е силно политизиран. Различните държави членки имат различни виждания относно прилагането на соли... принципа на солидарност между страните. Няма да го коментирам този въпрос, тъй като той е извън а, моята компетентност, но въпросът се обсъжда в съответните органи. Така стигам до въпроса за Фронтекс. Фронтекс не е поискал засилване а, на капацитета а, по отношение на мерките за европейската политика сигурност и отбрана. Ясно е от мандата на Фронтекс какво се очаква от него в това отношение. Аз не отговарям на въпросите в реда, в който бяха зададени, но господин Ван Орден съвсем откровено говори за политиката на сигурност и отбрана. Аз няма да обсъждам като проект. Искам да кажа, че включването под, ети... под този, по това наименование се определя от държавите членки, членки и ние ще направим това, което те имат готовност да направят. Държавите членки обсъждаха въпроса, някои от тях искаха Европейския съюз да предвиди въпроса, например, за а, прилагането на амбаргото на, а, за о, оръжие, но нещата стигнаха само до там, защото няма готовност за постигане съгласие между държавите членки. Що се отнася до хуманитарната помощ и нейната подкрепа, аз не бих казал, че ние натискаме а, офиса за координация към ООН. Има ние просто а, искания потенциално не се изключва а, да се получи такава покана, т.е. това не е последната възможност, а, а по-скоро една от възможности. Ние просто искаме да сме готови. Става дума за един и същи е, национален ресурс, но продължете, господин много ви моля, нека първо да чуем отговорите. Всички разполагаха с достатъчно време да изкажат гледната си точка, добре известно. I mean, it's the fact... Да, всъщност това са национални сили, това е реалност. Като част от обмена ни с НАТО, за което ще говоря след малко, е и че не трябва да се допуска конкуренция между НАТО и Европейския съюз за ползването на военни сили и средства. Ние ще дефинираме това, като имаме яснота за потенциалния обхвата на участието, но целта е да е, е, реално да имаме готовност, дори и със съвсем е, кратко предизвестие, да отреагираме, ако и когато получим такова искане от ОЧА. Господин Биотиков, вие бяхте а, много а, настоятелен, а, така да се изразя, но аз не приемам критиката ви лично. А, а, ние имаме желание, както аз, така и всички мои колеги, да дойдем и да проведем среща с вас, когато прецените за нужно. Що се отнася до въпроса за бойните групи, аз ви отговорих частично, тъй като за момента не мога да ви отговоря по-подробно, не си, тъй като не знаем какви ще бъдат потребностите от, от капацитет на място. Госпожа Рата, наистина дали ще има едно място и един момент, по кой, където да се планира една такава е, интервенция. Да, това е нещо, което коментираме като част от средносрочното си планиране. Тъй като започнах да говоря на немски, ще продължа на този език. По отношение на планирането за 2011, Frontex посочи, че има нужда да се гарантира възможността да се използват ресурси от общата ни политика на сигурност и отбрана в подкрепа на Frontex. Съвсем ясно е казано в резолюцията на съвета за сигурност, че се изключва военна намеса по суша, но ние не можем да изключим възможността да се дислоцират части в съседни страни, както, като например Египет и Тунис. Посочвам ги, тъй като това са страните, с които а, сме установили контакти. Може да има и други, които да пожелаят да ни подкрепят а, в е, такава една операция. Но всички възможности всички подразделения и сухопътни и други не, не биха представлявали и не биха се приравнявали на окупационни войски. А сега относно операциите и сътрудничество между НАТО и Европейския съюз. Извинете ме за смяната отново на езика. Катрин Аштън говори с генералния секретар относно еволюирането на ситуацията и за операциите на НАТО, а също и за това докъде ние сме напреднали. и също така каза, че оставаме, че имаме един доста добър военен потенциал, който всъщност принадлежи на държавите членки. И обаче трябва да избегнем евентуалните, евентуалното напрежение относно този потенциал. Специалистите от въдните щабове са в постоянен контакт и следим заедно как се променя ситуацията. Катрин Аштън участва на, министр... на заседанието на министрите на външните работи в Берлин. И това заседание почти 100% беше посветено на ситуацията в Либия. Стана, как се оформя нагласите сред обществеността по отношение на Либия. Аз разбира се не знам да има проучване на Евробарометър по този въпрос. А, за Русия и Китай – ние поддържаме с тях контакти, но по-скоро по, основно по отношение на разискванията в формата на Съвета сигурност на ООН. Що се отнася до това какви са възможностите. Е, госпожа Аштън възнамерява да се срещне с посланника на Русия в най-скоро време и разбира се, един от основните въпроси ще бъде Либия за въоръжението, което се предоставя на опозицията. Няма, няма консенсус в Европейския съюз. Оръжението ембарго се прилага, то не е конкретно и не се казва, че можем да, даваме, да въоръжаваме една от страните в конфликта, но не и другата. Няма такова решение. Аз коментирах инициативата на Европейския съюз, която отново ще бъде обсъждана, за да видим дали може да се използва евентуално като основа за предвиждане на нещата. Това ще се обсъжда вътре в Кайро. реформата в сектора на сигурността. ССР. А, това а, включва планиране, разбира се, на нещата след, на фаза след приключване на конфликта, за това, че ни трябват мисии за определене на обхвата. Имаме опит от Близкия Средния изток, от Конго и Балканите, който, който би ни помогнал и искаме да го ползваме. Да, а, що се отнася до използване на а, граждански и военни сили, да, Сив Мил ще би бил а, част от дейността на Европейския съюз на етап след приключване на конфликта. За промената на режима. Позицията на Европейския съюз е доста ясна. Той е, трябва да напусне поста, но е, естествено решенията за бъдещето на развитие на страната са в ръцете на либийския народ. Е, знаете, че държавите членки имат различни виждания по отношение на формалното признаване на, на Преходния съвет. Но Преходният съвет бе признат като легитимен а, легитимна страна в преговорите а, и за това а, се проведе среща с господин Джиблио в Люксембург а, Люксембург миналия месец. Благодаря. Добре, няма отново да подхващаме дебата, тъй като сме много притиснати от дневния си ред. Набързо една бележка. Вие не отговорихте на въпроса на господин Бути Кофер за промените в графика. Надяваме се, че външната служба няма да реагира по същия начин и с нашите партньори и да ги накарат да действат отделно. Това е част от нашия глобален подход. Не спомням, нали? Господин председател, две бележки. Господин Поповски. За съжаление, не ми отговорихте, не ми дадохте необходимата информация. Това, което установявам е, че Европейския съюз се проявява също така шизофредно, както и президента Обама. Като политик той е за отеглянето на Кадафи, а като главнокомандващ обяснява, че това не е приоритет не е много убедително да има подобно поведение и тук. Втора констатация. Казахте, е, че мизрата ами е потенциална цел. Ако това е информацията, която искате да ми дадете, аз сам се досетих. Не това искам да знам аз. Дали тези battle groups ще се включат? това дали фигурира в документ на съвета. Ако това е така, трябва да се вземат съответни решения е, преди да започнат а, е, своите а, е, военни действия. Трябва 10 дни преди това. А, так, казвате, мизрата, една може би от целите на тази операция, от друга страна казвате, не знаем какво ще а, предприемем объркването е пълно. Все пак е добре да знаем, за да можем да предприемем съответните действия. Никак сериозно не звучи това. Всъщност, вие ни давате само някаква псевдоинформация. Честно казано, не можем да приемем това. И има нещо, което исках да ви прочета от Шпигел онлайн. Днес беше публикувано това. Цитирам. НАТО съгласно декларация на един генерал, е, предвижда е, разполагането на е, сухоземни части в Либия. Това казват отговорните лица от генералния щаб в НАТО. О, не, все още не са ни отправили искане, но трябва да се подготвим за подобно искане – и а, когато това се случи, ще бъдем готови. Край на цитата. Това наистина е смехотворно. Първо, чакаме искане някакво от ООН, което ни идва, а след това между НАТО и Европейския съюз се водят някакви разговори. Смешно е. Председателят. Всъщност, не за последен път провеждаме среща за Либия. Преди три седмици ви казаха изказах ви на удовлетворението си, но днес ще бъда предпазлив, защото преди три седмици говорихме за предпазливо планиране. А, все още няма резултати от това. Наистина трудно се взимат решения от политиците, това е разбираемо, но ясно, че не сме готови за това планиране. Защо? Сложно е политическото решение и е предпазливо, е, но не разбирам все пак защо от три седмици насам е, не можем да напреднем по отношение на планирането. Това искам да ви заявя. И надявам се следващия път кризата да е приключила или поне планирането за реагирането на кризата – но към днешна дата има проблем с спешни случаи. Това беше припомнено от господин Ван Орден. Знаем каква ситуация беше в Бенгази и в крайна сметка това решението беше взето на национално ниво. Мисля, че и в Мизрата ще се получи същото, за да се реши спешния проблем. Решението трябва да се вземе на национално равнище. И наистина трябва много време, за да е, се планират нещата. И наистина странно е, че три седмици след е, второто изслушване отново се говори за някакво си планиране някога. Но във всички случаи ви благодаря и ви казвам до скоро. Продължаваме с госпожа Арно, Европейската агенция за отбрана. Bien, chers collègues, nous reprenons. Euh, И така, колеги, продължаваме. При нас е Клод Франс Арно, която наскоро беше назначена на поста изпълнителен, изпълнителен директор на Европейската агенция за отбрана. Била е директор на Била е а, дълги години директор и а, на други отговорни постове, както и в министерствата. Така че, сигурно вече видяхте, доста недоволни има по целия процес в Ливия. И така тук сме, за да говорим с Европейската агенция за отбраната и за бюджетните а, ограничения, които които съответно се отразяват на всички и съответно е, трябва да видим как е, ще се преорганизираме в настоящия контекст на криза. Най-важното за нас е да видим вашата гледна точка върху дейността, за която отговаряте, а след това да видим какво ще правим с бюджета ви, защото този бюджет не се променя. А предполагам, че има все повече а, технически точки и проблеми в различните договори. А също така искахме да видим и вашите разсъждения по текущите програми и да ни кажете докъде сте стигнали като а, изпълнителен директор на агенцията. Имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е чест и удоволствие да се намирам отново сред вас, този път в различна функция, в различна роля. Надявам се да ми простите, че няма да говоря за компетенции, които вече нямам. И за това, че съм съсредоточила всички сили за работа в Европейската агенция по отбраната. Разбира се, това са теми, които не са толкова публични, толкова настоящи, толкова спешни, но все пак това е бъдещето. Приготвяме нашето бъдеще. И а, измежду ролята на различните агенции, за които говорим, Европейската агенция по отбраната също заслужава вашето внимание. Разбира се, кризата ще има влияние върху бюджета, както го казахте. И вие казахте, бюджета намалява. Това въжи за много държави членки. Много от тях дават по-малко 2% спрямо набелязали, 2% бяха целта, която бяхме набелязали в тази насока. И съответно това а, обратно пропорционално на заплахите, които все повече се увеличават. И ние имаме нужда от капацитет, който може да служи както за военни, така и за цивилни цели. Виждате какво става с Либия, това, което става в Япония. Например, единствените средства, с които можем да летим и да проучваме централата, са дроните, без, безпилотните самолети. Така че имаме нужда от военен капацитет, но също така и от технологиите, които по принцип се развиват за военни цели, но които могат да бъдат използвани и за мирни. И Така, бюджета намалява, кризата е много сложна и е, последствията й се увеличават вместо да намаляват. И е, това, което става и което установяваме както в управлението на кризите, е, че намалява нашите способности да се справим. И Европейския съюз се опитва да предостави една рамка рамка, която ще включва както воен, чисто военни цели, така и а, граждански. Например, наблюденията на моретата и на океаните. Например, най-добрият пример тук е за подобно използване Разбира се, агенцията е много млада, едва на 6 години. Тя е, така да се каже, оцеляла, защото всъщност беше изградена преди е, прилагането на практика на Лисабонския договор. И тук аз поемам агенция, която съществува вече и която си има свои екипи, които вече са разположени, които вече функционират, това не е моя заслуга, а заслуга на моите предшественици. Тези екипи функционират много добре. Аз имам честа да приема управлението на един малък, но много добре функциониращ инструмент. Това е един тесен, специализиран екип с намален бюджет, все пак. И този екип отговаря на всички наши очаквания. Ефективно, с по-ограничени средства. Опитваме се също да имаме едни много добри структури с сравнително ниски разходи. Точно това представлява нашата агенция. Има много други агенции, които водят в момента дебат за тежки урязвания, бюджетни урязвания и структурни промени. Не такъв е случай при нас при нас има едно статукво, така да се каже. И искам да подчертая нещо друго. Агенцията е инструмент, който действа по поръчка, така да се каже. 26 държави членки участват, Дания не участва. И когато говорим за теми като индустрия, като пазарите, като научно-развойна дейност, фундаментално търсене и други стандартизации. Например, добре е да го правим за 26 държави членки. А, има повече добавена стоеност. И понякога обаче забравяме, че има една друга възможност. А именно, ние предлагаме възможността да работим с толкова държави членки, колкото са готови да го направят и да сътрудничат. Било две, било четири. И в структурите на агенцията го, така го наричаме проекти от категория Б. Тоест, само между тези държави членки, които искат да го направят и които имат някакъв график и са готови да вложат средства, имат нужда от дадени технологии. Това са средствата, с които разполагаме, инструментите ни. Още веднъж ги повтарям. Един ефективен и а, е, добре действащ екип, който действа по поръчка, така да се каже. И нека да, да ви напомня все пак, че бюджетните средства, вложени в отбраната, са от чисто национални компетенции. Ние съществуваме, за да подпомагаме, да предлагаме и така нататък но ние не можем да управляваме отбраната за сметка на държавите членки. Много пъти, много пъти, например в, в английската терминология говорят за dating agency – а, не знам дали това е най-хубавото терминология, която се използва, но идеята е, че държавите членки могат да се срещнат и да а, се сътрудничат, да работят заедно според нуждите, които имат да работят заедно. И в, по време на Белгийското председателство имаше едно заседание в Гент, където се говори по този въпрос. Беше ясно заявена волята на министрите на отбраната. И по-късно пак, сега под унгарското председателство, отново има такова ангажиране, желание за сътрудничество с по-малки средства. И ако ме питате, така както ме попитахте вече, какви са ми първите впечатления, ще кажа, че основният приоритет е нашата агенция да допринесе за това сътрудничество. Нашата агенция прави едно такова събиране и споделяне от години. Имаме много примери, но е много трудно, когато се опитваме да ги покажем. Някои са по-ясни от другите. Например, общата тренировка и обучение на екипажите за хеликоптери. А всички знаем, че хеликоптерите са а, слабото звено както в операциите на НАТО, така и на Европейския съюз. И когато ние организираме съвместни упражнения, тренировки и обучения за тези екипажи, за хеликоптери, например, в различни климати или в планински райони, в крайна сметка правим нещо много полезно, правим едно такова събиране и разпределяне на познанията, което може да помогне, примерно, при мисии като в Афганистан. И това е, виждате, в рамките на една агенция на Европейския съюз можем да постигнем много и да споделим капацитетите. Например, това обучение в момента е а, е, разширено и обучаваме афганистански екипажи да по този начин всъщност можем да подчертаем, да покажем какво можем да правим в нашата агенция. Втория пример отново с Афганистан. Агенцията участва в една лаборатория в Оренцик, за анализиране на импровизирани експлозиви. Тази лаборатория всъщност работи с нас и ние изградихме, всъщност Испания построи лабораторията и ние спонсорирахме цялата фаза на установяване на методиката и след това Франция ще трябва да я приложи на терена. Това е лабораторията Форензик. Срещу... По този начин също се борим срещу атентати и други в Афганистан. Мога да ви дам и други примери, които не са толкова очевидни. Например, възоснова на операциите, които провеждаме, правим всичко възможно да осигурим логистиката на ниво наша агенция, за да можем да имаме по-добра ефективност. И по този начин пестим от други програми и освобождаваме ресурси. И другия приоритет, въпреки че не е толкова очевиден, пак е много важен. Нашата агенция помага на Министерството на отбраната да се изградят път на програмите, които ще имат голямо значение, голямо влияние за бъдеще. Например, програмата за единно небе и програмата Сезар. Това е програма, която ще е, бъде същинска революция в а, а, авиацията и ще има много голямо значение за Министерствата на отбраната, като оборудване и като процес като цяло. Това, което министрите очакват от нас, и съответно ние вече се свързахме с всички действащи лица в програмата Сезар, а именно очаква се от нас, нашите министерства, било то както и контролерите, така и клиентите в държавите членки да могат да уточнят какви са техните проблеми и съответно какво могат да допринесат на Сезар. И отново отношенията ни с НАТО в въздушния трафик. Ние използваме различни ресурси на НАТО. Тези средства се използват за мисиите на НАТО и нашата агенция предложи да е мястото, където и националните агенции и НАТО могат да споделят своите проблеми в военната област. Това беше прието както от НАТО, така и от колегите от комисията и програмата Сезар, като най-доброто средство за взаимореагиране, за взаимодействие между държавите членки. Има и други области. Не искам да влизам в детайли, но все пак ще ги споменам без да ви давам допълнителна информация, например. Мисля, че е много важно да ги спомена, защото те отговарят на политики, в които Европейския парламент има ключова роля. Тревожим се, например, за технологиите и научно-развойната дейност. понякога усъкътяваме нашата система за отбраната за бъдеще. И цялата ни система за отбрана. И индустрията. Тук се сътрудничим с комисията и с Европейския парламент за това какви синергии можем да имаме най-вече по различните кредитни линии – как може да, се има, да има повече сътрудничество. Има една рамка за сътрудничество, която беше изградена между агенцията и комисията с цел да се постигне по-добро сътрудничество, като едновременно с това се зачита избора на бюджетните власти. Идеята е също така да има повече синергия между а, военните и цивилните програми. Преди малко цитирах дроновете. Друга област, която исках също да цитирам. Мисля, че някои други комисии на Европейския парламент също ги разглеждат на първо четене. Те имат също много важно значение върху, върху а, нашето бъдеще. Това е за спектрите. И друг елемент, по който също искаме да се сътрудничим повече с вас, като зачитаме, разбира се, компетенциите ви, както и тези на комисията, и като се вземат предвид също и спецификите на отбраната, а именно всичко, което е свързано с пазара и с пакета отбрана, където Министерството на отбраната отново могат да оценят, да решат кое е правилното тълкуване и кое, къде е равновесието между а, пазара и конкурентоспособността, едновременно с това спецификите и член 346 в тясно сътрудничество с колегите от комисията. Мисля, че много наблегнах на тези точки, но според мен те са много важни. И мисля, че госпожа Аштън наблегна тези теми, когато говорихме на срещата на министрите. Много е важно да видим как Министерство на отбраната могат да а, си сътрудничат с агенцията. Така че Разбира се, искам да развивам връзките на агенцията за всички партньори и другите структури в съвета и комисията, която цитирам, както и службата за външна дейност. Разбира се, трябва да се работи в тясно сътрудничество. Самия ви Споменахте този случай. Това е приоритет. Приемствеността в работата приноса на агенцията по отношение на технологиите и развойната дейност, но всъщност агенцията не управлява програмите. Има различни програми, и наистина е, е много важно. И кар. Има други важни агенции за нас, няма да ги изброявам всичките. За въздушна сигурност, и последния партньор, не разбира се по важност, но изброих няколко примера до тук връзката с НАТО. Между агенцията и НАТО имаше установено сътрудничество между моите предшественици и ръководството на НАТО и структурите, които са тук в Брюксел – с генерал Абриел два пъти сме се срещали до тук, както и секретарията на съвета. По-специално по Единно небе и Цезар. Много важно е това сътрудничество. Знаете ключовите сфери на дейност, където работим приоритетно с НАТО, борбата срещу самоделните взривни а, устройства, а, бактериологично, химично оръжие също така и а, също а, така и а, защитата на киберпространството. Друг важен елемент – който намира своята иллюстрация в посещенията, които се осъществяват номер две от Пентагона е, посети агенцията малко след като поех аз е, своите функции. Имаме редовно посетители от е, Вашингтон по различни аспекти на износа, например, и а, които а, идват да а, представят развитието на законодателството. Други трети страни също проявяват интерес, като Русия, Украина и други партньори, с които финализираме различни спогодби. Ще спра до тук, защото вероятно имате въпроси. За първи път в моята кариера съм убедена в значението на комуникацията и наистина тук е изключително важно това. Това е много важно за агенцията. Трудно е, защото е много техническа материята, с която работим. Понякога се казва, че пилее усилията си агенцията, но не е точно така. Очевидно е, че в програмите, отбранителните програми и технологии трябва всичко да се обхване. Когато поех своите функции, имах такова усещане, че малко се пилеят усилията, но наистина не може да си кажем, ще се занимаваме само с защита на киберпространството, а другото ще го оставим на втори план. Наистина, а, важно е да се осъществи това. В всички случаи не можем да искаме от държавите членки да пилеят ресурса си, защото а, трябва да ви кажа, че 30 милиона евро е нашия бюджет. 9 милиона за оперативна дейност. И така че това, което е много а, важно е какво могат допълнително да а, дадат държавите членки. А, има години, в които над 200 милиона а, евро чрез конкретни програми а, получава агенцията. И това наистина е а, много важно. И ще се постарая да получа по- подходящи, по подходящ бюджет, свързан с комуникацията, защото е много важно да имаме това взаимодействие с всички наши партньори. С Министерствата на отбраната, но не само с тях. С парламентаристите, с предприемачите, представителите на индустрията. Наистина много важно е всичко това. Благодаря ви, господин председател. Председателят, благодаря ви. Наистина, винаги сте добра дошла тук. Нашата комисия е много важно е да имаме а, постоянна връзка, постоянен контакт с агенцията. Преди да дам думата на колегите, имам аз един въпрос не очаквам политически отговор. Знаем, че участието на агенцията е особено важно при връзките с Турция, например. Не искам конкретно на, по тази тема въпрос, но а, кои трети страни, кои трети страни участват в работата на агенцията? Споменахте за партньорств, някои партньорства с други трети страни. Но когато някоя трета страна е, участва в дейността, какъв е неговия статут на наблюдател или как точно се осъществява дейността му. Благодаря ви е, много за тези уточнения по въпроса. А, чрез административна спогодба участва Норвегия. И откакто поех функциите си, е, мога да ви кажа, че е, сред 26 държави е, членки без Дания се провежда специфично заседание с Норвегия. И има възможност, ако това се приема от държавите членки, да се покани Норвегия, какъвто беше случай, когато и Патрик Руа беше поканен, заместник на секретар на НАТО, по някои конкретни теми на дебата. Финализираме споразумение с Швейцария в края на един доста дълъг процес. Не, че има политически затруднения, но доста сложни преговори се водят – Споменахте вие Турция. Всъщност въпроса с този въпрос се сезиран съвета в момента. Важното е да се намери е, начин да се поддържат тези взаимоотношения. Опитвала съм това, това съм го правила и на предишната си длъжност. Е, Турция е важен партньор, така че всичко, което може да се направи в прагматичен е, план, е важно. Други държави членки също проявят интерес. Украина вчера, е, съвсем наскоро. Сръбския министр на отбраната също. Това е списъкът за сега. Има споразумения и с организации, Европейската космическа агенция, ЮКАР също. Благодаря ви за тези уточнения. Ана Гомес. Благодаря за а, вашето присъствие и за това, което ни казахте. Радвам се, че вие сте начало на тази агенция. Трябва да ви кажа, че имам отличен опит в сътрудничество с агенцията. Във връзка с един доклад се обърнах към агенцията. Ставаше дума за планиране във връзка с ядрени катастрофи, химически и други аварии, биологични във връзка с един такъв доклад се свързах с агенцията и имате наистина тези възможности в сферата на комуникацията, от които се нуждае агенцията. Бих искала да ви попитам следното. Спомням си, че когато дойде за своето изслушване госпожа Аштън, аз си зададох един въпрос за агенцията. Дали тя може да като представител на Великобритания ще се ангажира за решаване на проблемите, свързани с многогодишните бюджети, така че агенцията да може да направи дългосрочно планиране Спомням си, че отговорът на госпожа Аштън беше Смятате ли, е, че с опита, който вие имате, нещата са се променили? И че споразумението подписано от Франция и Великобритания с оглед на финансовите затруднения, които тегнат тази система pulling and sharing. с искания, отправени към Агенцията за развиване на програми или конкретни проекти. така че да се рационализират разходите и те да бъдат насочени към приоритетни проекти по отношение на военния капацитет. И при други случаи не специфично военни, а и за защита на гражданското, за цивилното население. Господин Бутиков има думата. Благодаря, господин председател. Имам един въпрос. Говорихме за инициативите, Германия, Швеция, във връзка с събирането и споделянето в рамките на ОПСО. Но това, което аз установявам, че тази истинска перспектива, като имам преди, че течение на години не се случи, свърше кой знае какво, сферата на ефективността и сътрудничеството. Но нещата се промениха. И прочетох в едно прескомунике, че тази инициатива е наистина забележителна. Но след като ви изслушах, това не е в центъра на вашите действия. Доколкото разбрах, някои се притесняват, че се пилеят усилията, не се съсредоточават по някои конкретни действия, като това. Наистина би било добре добре е да се даде такова доказателство, че има сближаване между държавите членки и нещата са съсредоточени в съответните приоритети. Има споразумения между Великобритания и Франция, например, сключени извън на договорите. Има някои противоречия политически, но ми се струва, че именно тук това е нещо полезно. И бихте могли да заявите в някакво прескомунике, че това е приоритет. Но не това ни казахте. Изложихте многобройни теми, говорихте дори за радиочастотите, за други въпроси, свързани с индустриалната политика, които не представляват приоритети на ОПСО, нито на агенцията, според мен. Говорихте дълго също така и за изследователската дейност, нещо изключително важно, и Европейската агенция за отбрана ще финансира в рамките на бюджета на Европейския съюз подобна изследователска дейност. Комисия ИТРЕ е, тази седмица е, прие една по-различна позиция. Вероятно сте в течение на това. Но днес отделяте голямо внимание на този проект. Означава ли това, че искате да въздействате и да промените а, преди пленарното заседание нашата позиция? Да, разбирам, че е, има известна неудовлетвореност у Европейската агенция за отбрана, защото някои държави членки не отдават на нужната тежест и не й позволява да изиграе пълноценно своята роля. Но вместо да се а, води борба за тези компетенции може би би трябвало да се а, насочи агенцията към други стратегии, да разшири изследователската дейност а, в рамките на ОПСО но това не ми звучи убедително, защото не разполагаме с достатъчно средства за изследователска дейност. От друга страна, във военната сфера много скъпо струваща дейност е изследователската дейност. И ще е много по-трудно да сътрудничат тогава държавите членки и да а, се използват техните средства за това. Е, мисля, че трябва да се е, действа е, там, където е уместно и може би ще е по-полезно да се определят други приоритети, много по-полезни в сферата на отбраната. Благодаря много. По въпросите на госпожа Гомес. Преди два дни имах възможност да разговарям с госпожа Аштън и имам усещането, че след срещите на министрите в Гент и в Будапеща най-вече, където се подчерта ролята на сътрудничеството и ролята на агенцията, наистина има воля агенцията да поеме тази изключителна своя роля. По отношение на бюджетните аспекти, смятам, че агенцията ще работи по-успешно с по-голям бюджет и ако има по-добра прогнозируемост, т.е. има интерес бюджета да бъде 3 годишен. Но тези проблеми е, всеки познава. Не знам дали е реалистично. Всъщност парламента ще работи по финансовите перспективи. Не знам дали е реалистично да се води битка е, за три годишни перспективи с е, значително увеличение. Но преди да се води подобна битка, трябва първо да проверим дали има шанс да спечели подобна битка. Да има положителен резултат, но ние знаем каква е ситуацията на държавите членки, така че не съм убедена в това. Тоест, трябва да се опрем на бюджета от миналото и да се съсредоточим в отговор на казаното господин Батикофер, че държавите членки могат да вземат решение да осъществят нещо в рамките на агенцията. Е, споменахте и за договора между Франция и Великобритания. Няма да водя тук, да, да говоря за вътрешна политика. Това не е в моите прерогативи. Беше ми казано, че е, в крайна сметка не е в моите отговорности е, да решам тези проблеми, е, свързани с вътрешната политика. Трябва да се свърши това, което отговаря на потребностите. В това споразумение, в този договор, има елементи, по които агенцията преди това е работила, сферата на мините, да речем – и е, на базата на решеното от Великобритания и Франция с определен ключов срок и с определени спецификации. И това. И дали е, може да помогнем на други държави членки да е, използват това със съответните срокове, мисля, че това е възможно, ако се спазят тези изисквания. А, така че това, а, което зависи от агенцията, ние ще го направим, така че други държави членки да могат да участват в тези проекти и технологии. Мисля, че тук можем да подчертаем два елемента. От една страна имаше спусната отгоре воля, политическа воля, но също можем да направим също и в агенцията, ако се прояви същата политическа воля да бъдат ангажирани съответните средства за наистина жизненно важни проекти – и тогава можем да определим съответния график, съответните срокове и а, подходящото финансово състояние, а, което да позволи да работим по-активно заедно. А, да не стане така, че държавите членки да кажат да, искаме да работим по-активно съвместно, но да не предоставят съответните средства за това. Така че позволявам си това. Ich, ich bin total gerüstet. <laughs> Ich folge auf Französisch. Äh, äh, И агенцията наистина свърши огромна работа по отношение на тази немско-шведска инициатива. Тя даде много силен импулс това, че не третирах тази инициатива като приоритет, е, че агенцията Знаете, че във военния комитет, така както пожелаха това Германия и Швеция, се осъществяват действия, които да определят какво внасят в рамките на пулинг and шеринг държавите членки. какви са конкретните резултати. И агенцията ще се ангажира възоснова на участието на държавите членки след тази инициатива. И след като определят съответно проектите държавите членки със съответните, подкрепени със съответните ресурси, със съответните средства и срокове, сме готови да работим по това. И това наистина е първият основен, основен приоритет, който изложих. И ако намерим допълнителни средства, ще го направим. Няма тук да говоря за някои проекти. В агенцията сме убедени, че 3-4 проекта а, могат да бъдат приоритетни в тази сфера. Но държавите членки първо искат да видят резултатите от тяхното участие във военния комитет и след това, възоснова на този резултат, ще видим какво бихме могли да подкрепим. Френския министр каза в Будапешта. Ние всъщност агенцията предложи е, съответно меню, а сега някой трябва да поръча е, съответните ястия и да ги плати. А пък е, ние сме кухнята, която ще изготви всичко това, ще приготви всичко това. Благодаря ви, че повдигнахте въпроса с изследователската дейност. Осведомена съм за дискусията и за позицията на комисия ИТРЕ, но няма да навлизам в дебат, в който парламента няма да е, за който парламента няма да е подготвен. Говорих за двойната употреба. И когато говорим за пространство, не става дума нито за военно, нито за цивилно пространство. Когато говорим за а, морски надзор, има наистина капацитет. Когато говорим за безпилотни самолети. Дадох примера с а, японската централа. Всъщност това са цивилни лица. Така че има технологии, които нямат специфична насоченост военна или цивилна. А това е отворен капацитет на агенцията и за военната сфера и за цивилната. Permettront ensuite aux États membres de, de, de concrétiser. Donc, j'ai pas présenté ça. Не представих всичко това като някаква стратегия Ерзац. Не съм аз господаря тук. Всъщност, държавите членки са тези, които а, ще предоставят съответните средства отгоре надолу. И аз, ако си. А, ние сме готови да последваме държавите членки. Така че ние излагаме нашите предложения, изгод... организирахме семинар на тази тема и ще вземем всички необходими механизми, за да го осъществим. Благодаря. Господин Пашко, последно изказване. Of... И аз съм сред хората, които искат да ви приветства с добре дошла и да ви уверя, че при всяка наша среща провеждаме една много богата на информация дискусия. Но искам да попитам нещо. В началото на 2000-та година знаехме, че въпроса за Ирака раздели страните по отношение на тяхните а, натовски и трансатлантически отношенията. И една от, едно от действията породили това беше цялата тази идея за коалицията на желаящите. В този контекст коалицията на желаящите бяха страните, които а, имаха готовност да се включат дадени действия, а другите а, държави не бяха. Струва ми се, че е, макар е, да не става дума за абсолютно същата концепция, това, което правим сега е да формираме една нова коалиция на желаещите. Тази перманентна структура а, е, означава държави, които искат да има едно перманентно сътрудничество, т.е. една коалиция на желаящите. А, имаме коалиция на желаящите за тези, които сега са в НАТО и а, има, провеждат действия в Либия. И имаме и други а, случаи. Примерно имаме държави, които а, имат а, желание да се включат в дадени проекти. Тоест, а, коалицията на желаящите приема най-различни форми за операции, за проекти. Не знам а, за какво ли не е, това е начина по който не блокираме е, способността за действие, когато има воля, когато има държави, които искат да действат. Същевременно трябва да си зададем въпроса как това се отразява на ефективността на Съюза като такъв, когато започваме да позволяваме държави да правят каквото си пожелаят в подобни коалиции на желаящите. Да вземем а, а, примерна ситуация при която някои държави, основни държави, се включват в коалиция на желаящите и действат и изведнъж възниква ситуация, където трябва да се задейства клаузата за солидарност. И тогава има е, държави, които казват, извиняйте, аз вече е, прекалено много съм заделил ресурси, разпилявайки ги в това, това и онова. Имаме тенденции, които се лансират а, поради прагматизъм, а, коалиции на желаящите, а, държави, които се формират групи. От една страна, от друга страна обаче трябва да отчитаме и капацитета за а, спазване а, на поети по силата на договора а, отговорности. Това е моята концепция, която предлагам. Благодаря. Хубав въпрос. Не претендирам, че знам как да отговоря на концептуалната дилема. Мисля, че въпросът ви е много важен. Например, Виста ще реагираме. Разбира се, <laughs> бих искала да се срещнем пак, ако имате време, за да го обсъдим. Но, знаете как функционира до сега Европейския съюз. Имаме случаи на сътрудничество, които излизат изцяло а, извън рамките на Европейския съюз. Аз оглавявам агенцията и ще се средоточа върху моят обхват на отговорност. Ние искаме да намерим отговорност, а, а, компромис, където в рамките на институционалната структура на Европейския съюз, т.е. нашата агенция, ние се стремим да работим. Понякога всички 26, понякога ала карт, защото не всички държави имат фрегати или пък нямат съответното географско разположение, за да имат морски сили. А, трудно е, защото тук се очита география, история и така нататък. И отчитайки това да предложим компромис, между Европейския съюз и държавите. Значи имаме в някои случаи 26 държави, в другия случай само 2-3. Но този елемент на агенцията да осигурява а, една единност на действието и обединяване, а не да се разпиляват или а, а, групират надребно различните а, сили. За мен агенцията представлява именно такава една институционална шапка, която осигурява компромис и баланс от една страна по някои е, въпроси. Очевидно става дума за обединяване на всички държави, е, а в други на е, няколко, поддържайки елемента на солидарност. Благодаря. Благодаря за тази презентация първа ваша презентация. Надявам се, че по-нататък ще успеем да проследим еволюцията на програмите, въпросите свързани с бюджета, с партньорите и разбира се, вие винаги сте добре дошла в нашата комисия и надявам се да има и други такива ползотворни заседания. Bien, euh, nous И така продължаваме с другият гост от службата за, за координация оперативна службата за външна поли, за политика по отбрана и сигурност. А именно той отговаря по въпросите на реакцията при кризи и оперативната координация господина Гостино Миоцо. За първи път сте тук пред нас. Е, ще се радваме да дискутираме за вашата позиция в тази служба. Но също така, имайки предвид дебатите, можем да, евентуално да ви попитаме за либийската ситуация. Вие бяхте в Либия. Имаше едно разискване с господин Поповски в началото на днешното заседание. Сигурно го чухте. И видяхте, че в край на това разискване имаше повече въпроси, отколкото отговори. Надявам се вие да можете да ни дадете няколко отговора. Темата е много спешна и бихме желали да имаме малко повече информация за Либия, Така че радваме се, че сте тук и че ще можем да разискваме две основни теми с вас. За нас най-важното е либийския контекст, но все пак ще очакваме и разяснение относно това как функционира на ваше ниво службата за външни действия. Имате думата. Thank you. Thank you very... Благодаря, благодаря ви много. Ще се постарая да ви запозная накратко с а, а, един доклад, представяйки резултати от моята мисия в а, Либия миналата седмица и чрез него да отговарям на въпросите ви относно службата, която а, ръководя от началото на годината в рамките на Европейската служба по външни дейности. Миналата седмица по искане на върховния представител посетих Бенгази. Това бе третото ми посещение в Либия в рамките на един месец. Преди месец посетих Триполи, след това ходих преди три седмици в Бенгази и отново миналата седмица. Последната мисия бе осъществена от а, няколко служби. А, е, имахме 10 а, члена, които бяха от различни служби, плюс делегация от Тунис и Кайро. А, беше много интересна а, делегация, много интересна мисия. Целта беше да се направи обща оценка на ситуацията в тази част на а, Либия и да се а, идентифицират възможностите за действия, които Европейския съюз би подкрепил в а, страната. В Бенгази се срещнахме с председателя на Преходния национален съвет господин Мустафа а, Дел Жали, Халил с, с хора от местния съвет, от университета, с студенти, с жени и младежи. Срещнахме се с дипломати от четири е, държави членки на Европейския съюз, които в момента са в Бенгази, Италия, Обединеното кралство, а, пол, полският а, пратеник в Бенгази, който дойде се срещна с нас. Преди това се срещнахме с специалния пратеник на ООН за Либия, който беше в Кайро, господин Калико. Той е хуманитарен координатор за Либия. Срещахме с господин Карликов и с а, други представители от а, агенции на ОНЕ, които работят а, по хуманитарното измерение на либийската криза. В Бенгази се срещнах също с господин Прентис, а, който е пратеник на САЩ. Няколко думи за мисията. това, което научихме и усетихме по време на мисията, ситуацията в Либия по отношение на сигурността остава непредвидима и, е много динамична. Споделяме усещането, че докато бяхме в Бенгази, имахме чувството, че за няколко часа ситуацията може да се преобърне драстично в момента няма а, значителна хуманитарна криза в източната част на Либия. А, има силна концентрация на военни действия. Ние знаем къде е. Мизрата е обсъдена от войските на Кадафи и в тази част на Либия ситуацията е корено различна от Сиранайка, източната част. В Мизрата знаем, че има силни репресии, има снайперисти, има уреден обстрел. Научихме вчера, че а, има присъствие на Червения кръст и на представители на Върховния комисариат по беженците, които могат да присъстват все още там мога да кажа, че все още ситуацията е относително, относително спокойна, но едва ли може да се определя като спокойна, защото все пак на 10 км от там има танкове а, и снайперисти. А, просто на 10 км от центъра на града. А, в според нас в източната част на Либия се е, провежда, осъществява една а, революция, която се ползва с широката народна подкрепа. От жените, младежите, студентите, интелектуалците, от хората, с които се, а, проведахме срещи по време на посещението си там. Казвам го а, и го повтарям. Имахме чувството, че това е едно е, истинско а, движение. С такова впечатление останаха всички членове на мисията след проведените срещи с всички хора, с които успяхме да се срещнем по време на мисията. На лице са доказателства за възникване на мотивирано а, гражданско общество. Това впечатление бе доста силно. Но е, Преходният национален съвет и гражданско общество е, не са координирани и е, наистина страдат от липса на опит и управленски опит. Ясно е, че се заражда гражданско общество. Заражда се. Ние говорихме с младежи, с жени, с представители на местни НПО-та, които са учредени съвсем неодавна. Те ни казаха, че по времето на режима на Кадафи не са имали право да извършват каквато и да било а, хуманитарна дейност. Дори не са имали право да кажат, че помагат на някой, защото по време на а, режима на Кадафи никой а, уж не е имал нужда да получава помощ от тъй нареченото гражданско общество. Това е движение, което се разраства спонтанно участвам мно, множество а, и а, дори а, Преходния национален съвет а, а, зачита а, наличието на това гражданското на това гражданско общество. Срещахме с господин Халил. Той а, ни представи приоритетите за преходния съвет. Първи приоритет а, безпрекословно, без никакви разговори с самия него и с неговото семейство, Кадафи трябва да слезе от поста и да да излезе от властта. По време е, на среща ни е, е, видяхме, че все повече хора искат преходният съвет да бъде легитимното правителство на, Лизия, на Либия и искат Европейския съюз да, да признае Преходния национален съвет. Трета точка, изключително важна, която чухме от Халил и от другите си събеседници в Либия. Приоритетът е Либия да остане, е, да запази своята цялост. Това беше е, съвсем нееднозначно послание, което прозвуча от всички е, наши събеседници. Всички, е, с които срещнахме, искаха подкрепата на Европейския съюз. настояваха за такава подкрепа. И имахме силното чувство, че те не искат, за, не искат подкрепа в смисъл на пари а, те си дават а, сметка, че са богати. А, те са богата държава, а, богата страна и в, този, и в момента, в който тези богатства а, станат на тяхно, бъдат на тяхно разположение, те ще могат да си платят за всяка услуга, но в момента имат нужда от а, и искат нашата техническа подкрепа. Областите, които а, си записахме, те са много интересни като приоритети. А, из, изграждане на институциите, включително умения за лидерство и а, за управление, подкрепа на гражданското общество, на независимите медии, ролята на медиите, на комуникациите бе подчертавана изключително често и а, неколкократно и то по много емоционален начин. Искам просто да ви покажа, извинете, нещо, което ми, ни дадоха, ако съм си го взел. Ма не съм си го взел, за което се извинявам. Исках да ви покажа първия вестник. Sorry. <laughs> I, I did Извинявам се, днес изнасях презентация, но това съм го оставил в офиса си, за което се извинявам много. Та, показаха ни първия свободен вестник. Това бяха две странички, отпечатани от студенти. Те ни го показаха с такава гордост. Първия свободен вестник в Бенгази. Те подчертават колко необходимо да се подкрепи а, комуникацията, в независимата преса, комуникацията между гражданското общество и политическото ниво от една страна и от друга страна комуникацията между Либия и Европейския съюз. Т.е. те искат ние да знаем какво става при тях, какво е положението, какво желаят а, а, да постигнат те реформа в сектора на сигурността. Това е изключително важен а, и съотносим елемент, който бе подчертаван неведнъж. Управление на границите. Те нямат никакъв а, граничен контрол. Образование, здравеопазване, економика, включително публично финансиране и а, управленски капацитет за това. Виждате, това е списък с изключително важни области а, за намеса. Е, Останахме с впечатлението, че подкрепата на международната общност трябва да а, бъде предоставена а, сега. Имам предвид днес. Сякаш е, има противоречие предвид на високата динамика, с която се променя ситуацията, но волята е много силна сред тези хора. Те искат да променят начина си на живот и очакват основно Европа да им помогне да извършат тази промяна. Така че аз съм на мнение, че трябва да направим всичко, което е по силите ни, максимално да а, им помогнем и трябва да го направим веднага, за да се запази набраната а, политическа инерция на, а, зараждащите се демократични институции. А, поне за сега, поне в Бенгази, почти няма международно присъствие. Координаторът на ООН, хората от ООН е, пристигнаха едва за вчера в Бенгази, най-сетне са там и могат да поемат известни координиращи функции в хуманитарната сфера – по а, инициативите предприемани от ООН в тази част на страната, а, докато планират а, и в, своето присъствие в Триполи. Ние предлагаме, а пък аз тази сутрин се срещнах с 27-те посланици на заседанието КОПС, да ние бяхме помолени от либийците да отворим някакво свое присъствие, техническо присъствие в Бенгази, просто за да се направи анализ на потребностите, да се планират евентуалните инициативи от най-различен народ, подкрепа на гражданското общество, управление на границите, каквото и да било, а, всяко действие има нужда от добър анализ и планиране и из, е, изграждане на сътрудничество. На сутрешното заседание на, с, с 27-те е, посланника на КОПС а, е, се а, прие много добре тази идея да се а, разкрие такъв офис, техническа служба. А, трябва да внимаваме, да не създаваме впечатлението, че признаваме само преходния национален съвет, а, а че признаваме едно движение, което в бъдеще може би ще прерасне в едно общо либийско движение. Не искаме да се поражда а, с а, впечатление, че искаме да разделяме страната, искаме да отделим Бенгази от останалата част на страната. Но очевидно за сега Бенгази е единственото място, където може да направим нещо в относително безопасни безопасна обстановка. Очевидно, щом се отвори а, Триполи и там има а, безопасни условия и може да се а, преместим там, да присъстваме там. Ние ще поемем нещата, ще работим с а, неправителствените организации, с женските организации, с гражданското общество, което желая нашата а, подкрепа. Трябва да кажа а, по първия въпрос а, какво правя. А, докато съм а, в а, службата по а, външна дейност. най добре ми отговор е именно а, такава а, една мисия, обединяваща множество на служ... служби. Докато, рабо... докато течах тия три месеца, откак започнах да работя там, резултатите от този подход станаха много ясни. Аз а, нито ще а, дублирам условията, а, усилията, нито ще а, а, настъпвам по пръстите хуманитаристите, т.е. агент службата по хуманитарни дейности на Европейския съюз. Ние работим с колегите много добре. Като бях в Бенгазите, ни дадаха а, информация за това как виждат нещата там в Бенгази, как, как, какви са изгледите. Говорихме за това как да работим заедно и да продължим а, хуманитарните усилия там. А, мисля, че най-добре бих отговорила на въпроса ви, посочвайки фактите на това, което направихме по време на тази емисия и какво смятаме да правим а, в близко време в Кот Дивуар а, знаете, че съвсем а, скоро време ще имаме такава мисия там и там ще направим това, което направихме и в Либия. Благодаря. Благодаря много за това живо и прецизно изложение. Има а, колеги, които искат да се изкажат. Госпожа Анкес. Благодаря. Виж, според мен това, което ни разказвате е изключително позитивно, положително. Искам да ви попитам обаче какво всъщност мислите за бъдещето. След този период на революция, след като приключи революцията, ще има ли реално мир и реален шанс за демократизация, за стабилизация, за демократични институции? Наистина се надявам ние, Европейския съюз, да им помогнем да излязат от възможността от такива безредици, турбулентна ситуация. Но какво, какво може да ми кажете вие по този въпрос? Защото аз нямам достатъчно информация, за съжаление. А, революционното движение споделя ли се? А, хомогенно ли е, какви са шансовете след като приключи тази ситуация? Господин Гуалтиери, благодаря ви. Благодаря, господин Мьоцо, за тази първа среща. Вашето изложение беше много интересно. И смятам, че обсъждането на политическите аспекти и срещата с, с секретар Поповски щеше да бъде по-интересна, ако и вие присъствахте заедно с него. И е, така щяхме по-добре да разберем някои от изложените елементи. Доколкото разбирам, наистина е важно да присъстваме на място, на терена, за да разберем правилно нещата. Защото е, реакциите на международната общност се характеризираха с едно. Нямаше ясна представа за реалната ситуация нещата бяха размити. И тези ваши преки впечатления за демократичния характер на този процес, това е нещо изключително важно. Защото ние се намираме в една дилема, има елементи на гражданска война, на демократична революция – и е, преплитането на тези елементи е, прави доста труден е, отговора. Нито е демократична революция, нито гражданска война в крайна сметка. И а, вие а, представихте ситуацията в Бенгази, а, но тази революция в сила ли е и другаде тези аспекти. И географските измерения играят ли важна роля? Тоест, какви са впечатленията ви прямо тези отделни елементи, след като след третото ви посещение на място? По отношение на жертвите и самата динамика на събитията – успяхте ли малко да подредите нещата и най-вече цифрите, които са доста противоречиви, толкова противоречиви, че наистина трудно можем да обхванем естеството, природата на това явление. Вярно ли е, че може да се постигне някаква стабилност, ако не е прекратяване на огъня. Изобщо какво мислите вие за прекратяването на огъня, за тази възможност? Председателят Държан ви зададе въпрос, но в тези линии как виждате вашата роля в управление на кризите на службата за външна дейност? Въпреки, че този въпрос вече ви беше зададен. Благодаря, господин Вайгел. Благодаря, господин председател. Аз също искам да изразя удовлетвореността си от информацията, която ни даде господин Миоци и личната му ангажираност Опитахте се да бъдете възможно най-конкретен. Бих желал да ви попитам въпрос относно ситуацията, в която, доколкото разбрах в Джилина... Джилинайка и също така и на други места – и че хората в Бенгази искат обаче да имат една държава Либия. А трябва да разчитат на другата страна. Какво можем да им кажем, когато дискутираме с тях? Имаме ли някакви връзки с някакви разумни хора в Триполи? които до сега не са можели да изразят своето становище. Каквото виждаме за сега от Триполи, това е пропагандата. Хора, които и всъщност се търсим хора, които искат да има демократизация а, и да се освободят от Кадафи, но поне за сега те не, тези хора не могат да се изразят в Триполи. Искам също така да ви попитам за Бенгази. Има някои връзки между хората там. Другите, другия въпрос, който искам да задам. Как се чувстват хората? Гледаме докладите, виждаме тези улици, където текат сражения и ситуацията се променя от единия край до другия за 24 часа. Какво ще кажем на хората, които се бият там? Как, е, какво да им кажем? Колко време ще продължат тия сражения? И очевидно противника им е по-добре екипиран. Имат оръжие, които бунтовниците нямат. И въпросът е какво ще правим. И ако наистина искаме да им помогнем, дали не трябва да им дадем екипировката за да се борят и, и оръжието, за да се борят а, наравно с а, режима на Кадафи. Как се чувствате вие в ситуацията? вие представлявате Европейския съюз там. Но вие знаете, че и в Европейския съюз мненията са напълно противоречиви относно нашия ангажимент. И някои министри, например на моята държава, всеки ден казва, че не иска да участва активно и критикува всички военни ангажименти на Европейския съюз там. Да. Така че, как вие ще отговаряте пред нас за тази ситуация? За това разединение на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, госпожа Лузин. Благодаря, UFOR in zwei Tagesordnungspunkten äh, hier besprechen. Да, някои изразиха съжаление, е, че всъщност е, темата се вписва в два различни дебата. Няма да се връщам върху това, но е, прочетох вашата биография. Ние ви наистина сте лекар, квалифицирано лице, имате богат опит в осъществяването на хуманитарни операции, по спешност, И за това ще ви задам един въпрос. Днес говорихме за ЮФОР, Либия. И бих искала да ви попитам, какво смятате? Трябва ли да се предприемат такива мерки, хуманитарни мерки, медицинска помощ, храни. Да, защото според мен в по-друга посока се вписват нещата с създаването на независим вестник. Така че как оценявате вие ситуацията, тъй като сте компетентен в сферата на хуманитарната помощ? Смятате ли, че трябва пряка хуманитарна помощ да се изпрати, да се осигури там, извън хуманитарните операции, които се осъществяват? Вторият ми въпрос е свързан с бежанците. Говорихме за подпомагане на някои лица. Вие споменахте за техническа помощ, но аз имам усещането, че трябва нещо да се направи и за бежанците. Те се струпват хиляди от тях на границата с Тунис. Някой трябва да ги поеме, да се погрижи за тях. И вероятно ще трябва хуманитарна помощ и за тях. И за това бих искала малко по-точно да ми дадете информация. Имам усещането, че приоритетът е становяване на гражданско общество, процес на демократизация и все повече се отдалечаваме от хуманитарната сфера и говорим за демократичния процес. Така че бихте ли. Вие споменахте, че има проблеми малко повече подробно, ако може да ни изложите. Дали трябва да се засили дейността на Frontex, например? Смятате ли, че Юфор, например, може да допълни дейността на Frontex? Благодаря за изключително интересната информация, която ни предоставихте. внимателно следя събитията в Либия, тъй като съм докладчик по свързана тема и трябва да кажа, че не съм много изненадана това, което става в Триполи и Бенгази, на база на това, което прочетох и това, което получаваме като информация. Това, което ми казвате, ме обнадеждава, но не ме изненадва. Смятам, че е изключително важно, че хората, с които сте се срещали, са поискали именно такава подкрепа от Европейския съюз. Искам да кажа, че сега е момента да им помогнем да подготвим бъдещето. Какво ще стане, ако падне Кадафи? Може още да е някъде там, обаче да не, да не можем да се справим с него. В смисъл, да, може да е там, но да не контролира страната. Ние трябва да мислим за бъдещето, за хората, които вече са там и са, ще се превърнат в зародиша на новата власт в Либия те е, си дават сметка за своите, е, това, което не им достига и потребностите си и искат е, подкрепа. Трябва да кажа, аз е, абсолютно същото е, установих, когато бях там и в Бенгази. Знаете, че там имахме е важен проект. Е, който започна от Фереро Валнер. след случая с медицинските сестри и с либийския лекар, а именно да се подкрепи подкрепят капацитет и възможности на медицинския персонал за борба с хив спин в Бенгази там, а така топло ни препосрещнаха медицинските работници и те така бяха изгладняли за такава помощ и подкрепа. За а, тях това беше един решителен, решаващ въпрос. И нещата много се промениха. Благодаря на нашата подкрепа от 2007 и 2008 насам панорамата абсолютно се промени по отношение на борбата с хив и спин, лечението на 3000-те заразени, превенцията и така нататък. Така че те наистина, наистина искрено ни благодарихте. Така че изобщо не ме изненадвате с това, което казахте. И аз останах с такива а, впечатления. Разбира се, в нашето време беше а, такова, че бяхме под много силни ограничения, нямахме право да говорим Питах една лекарка, тя така беше доста е, разговорлива. Бяхме само двете, частен разговор по време на обяда и аз питах каква е реалната причина а, за тази епидемия а, от хив-спин. Тя ми отговори, не мога да а, е, обсъждам политически въпроси. Мисля, че е по-красноречиво е, от това здраве му кажи а, затова а, смятам, че е изключително важно да положим наистина всички а, усилия, за да им помогнем да това ниво на изграждане на капацитет. И изключително силно подкрепям идеята да имаме там своя присъствие. Мисля, че това абсолютно съответства на нашата резолюция, вече сме приели. И там говорихме за установяване на контакт. Не става въпрос за признаване. Не става въпрос за политическо признаване. Става дума за това да признаем, че те съществуват, те съществуват като либийски субект. Евентуално оттам ще тръгне новото управление на Либия и а, има нужда от подкрепа, която ще е решаваща за развитието на Либия мисля, че е уместно да им помогнем. И затова искам първо да ви насърча в това отношение, да се е, установи наше присъствие там. Разбира се, като се отчита, че това не може да се признава, че признаваме една двойствена или разделена на две Либия. И е, в тази връзка да задам един въпрос. Е, Роберто Галтиер и господин Вайго също задаха много важни въпроси, но искам да питам, какво мислите за идеята да има хуманитарна е, операция там? Нали, има решение взето от съвета, на място нищо реално не се случва, защото те чакат да дойде искане от Офиса за координация на хуманитарната помощ на ОНЕ ОЧА а ако има такова нещо, те ще имат нужда и от медицинска помощ и така нататък, но ще имат по, очевидно имат повече нужда изобщо от подкрепа на изграждането на капацитета. Та, как бихте свързали това, което се говори в Бенгази, това, което се говори тук в Брюксел? И друго исках да ви питам, какво беше реално, наистина, бихте казали, беше посланието искане за оръжие. Аз не казвам, че подкрепям такова нещо, изобщо не. Но искам да ви питам дали ви задаха такъв въпрос, дали поискаха нещо такова. Питаха ли ви, например, правите ли нещо, за да осигурите прилагането на оръженото ембарго? а, не само по отношение на а, Триполи, а по-скоро и на, на, продълж... на цялата граница, откъдето би въз... било възможно да проникне такива оръжия. Мисля, че ще спра тук. Благодаря. Във връзка с а, изказаната госпожа Гомес, това, което казахте а, за приоритетите на исканията на хората от Денгази, защото и на запад, в западната част на страната, там където продължават битките, военните действия. По последни данни ситуацията е малко отложена, но все пак в източната част е по-сигурна ситуацията и в политически аспект, но така или иначе имате думата за отговор. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на всички тези въпроси. Ако имаме чувството, че наистина има възможност за демокрация, тогава трябва да кажем да. Трябва да сме, съм, сме наясно. Срещнахме се с хора само в Бенгази. От различни социални клоеве, жени, политици, преподаватели в училища, в университети, политици от Преходния съвет, политици от а, бившият, бившата полиция, градска полиция по-скоро службата за сигурност. Имаме усещането, че наистина има възможност за демокрация. Защо имаме такова усещане? Защото срещнах фантастични хора, които казаха просто след 42 години за първи път ние сме горди от нашето знаме. Горди сме, че сме либийци. Горди сме, че пишем Конституция. Бях силно впечатлен от тези млади хора, които казват гордо сме, че пишем Конституция. Бих желал моите деца да казват същото, че ние сме горди от нашето знаме или нашата Конституция или нашата държава. Аз предполагам, че обаче нашите младежи дори не знаят каква е нашата Конституция. Но това е личното ми отношение, личното ми мнение. И се надявам, че колегите го споделят. Защо? Защо вярвам, че има място за истинска демокрация? Много хора, които срещнахме, каза. То е въпрос с различните племена и кланове. Това въобще не е проблем. Религията не е проблем, свързан с тази революция. Това е инструментализацията на Кадафи. Неговият опит да ни раздели, да ни раздели на племена и кланове. За нас това не е обаче истински проблем, казват тези хора. Същото и въжи и за религията. Ние сме мисулмани, но ние сме горди, че сме мисулмани. Така както вие сигурно се гордеете, че сте християни. Ние сме против Алкаида, ние сме против всякакви екстремисти и така нататък. Има ли наистина нужда от хуманитарна помощ? Да, и в Мисрата, например, наистина имат нужда. Имат нужда от някои е, храни, примерно от храна. Имат нужда от лекарства. Е, видяхме международни организации, Международния червен кръст, Френския червен кръст, Червения полумесец да е, помагат. И първоначално планирахме военната операция е като подкрепа на хуманитарната. Мисля, че трябва да изчакаме. Защото моето усещане, тук съм съгласен с госпожа Гомеш, когато тя казва, че Кадафи си отиде. Да, а, отиде си културно, така да се каже. Хората им е омръзна от Кадафи, но той все още е там физически, е много силен и си променя военната тактика и много бързо се предвижва с военните си а, сили. И сега използват високопроходими джипове и с тях много бързо се предвижват. Ако, примерно, представете си, натовари хората си с 30-40, на 30-40 такива джипа, примерно, с, заедно с оръжията, ами е, много бързо ще се предвижи. И тогава ще бъде много трудно да се контролира такъв тип движение. Така че ситуацията е много уязвима, много крека. Ние трябва да подготвим евентуална военна помощ военна интервенция, която да подкрепя хуманитарната помощ. Ние трябва да окажем натиск. Трябва да сме готови. И всички имат усещането, че ситуацията все още е много нестабилна. Относно мисрата, и малки, някои други малки градове. А, там са съсредоточени боевете. Тези градове са под голям натиск. Информацията за тях е много важна. До сега оценявахме кризата в Либия относно позовавания, например на CNN, на BBC и така нататък, и на официалните власти А сега сега вече се позоваваме на снимки. Снимки са от телефони, било и също така от сателитите, снимки от мисрата и от другаде. Тоест, ние вече не се позоваваме на официалните медии, а на вътрешна информация, така да се каже, от вътрешните райони на кризата. Например, Информацията от мисрата всъщност идва също от хората, които оказват хуманитарна помощ там, от Червения кръст и така нататък. Триполи. Знаем, че Триполи е под голям натиск. Няма все още критична нужда от хуманитарна помощ, но натам отива. И хората са оплашени дори да говорят. Когато отидах в Триполи преди един месец, се срещнах с европейски дипломати и посланници в италианската мисия. Това беше вътрешно заседание с посланниците и с а, други а, дипломатически представители. Ми те се страхуваха да говорят. И това вътре в самото посолство. Представете си, посланник да се страхува да говори на вътрешно заседание в италианското посолство. Как реагираха Тунис и Египет? Ще ви кажа за сега, че няма стотици хиляди. А, имаше хора, които се евакуираха, да, и ние също осъществяваме много добри евакуационни мисии под международно наблюдение. Хората отидоха към Египет, се евакуираха към Египет и към Тунис. И за сега на, на египетската граница аз лично видях около ам, 2000 души, примерно до 5000 максимум, които очакваха да бъдат трансферирани към тяхната държава. Ам, различни международни организации и към ОНЕ им помагаха как да отидат. Това Международната организация по миграция им помагаше съответно да бъдат препратени към Гана, към Бангладеш, към Пакистан и така нататък, към родните им държави. Така че хуманитарната ситуация по границите поне сега е под контрол. И египетските власти, и тунизийските власти ни помагат, и то много. Те позволяват на хуманитарните конвои да пресичат границите и не създават никакви допълнителни проблеми, за да не осложняват и без друго тежката задача на хуманитарните мисии. Местните власти искат подкрепа в това отношение и дори оръжие. Нека да ви кажа, те не споменаха оръжия конкретно, но ни казаха, трябва да ни помогнете с всякакви средства – да подлогнете нашите битки в Мисрата и навсякъде другаде. Иначе ще трябва да се предадем. А, това се подраз... а тогава се подразбира, че искат и оръжие. По въпроса за европейски днеското разделение, имам усещането за щастие, използвам го умишлено, че познавам много добре това вътрешно разделение, но нека да ви напомня, че хората вярват в нас. Ситуацията е много, е много сложна. Хората днес а, се борят. А, и съответно, ако могат утре да ни спрат на границата, ако, излезем с уръж... ако тръгнем с оръжие, да, да ходим към мисрата. Нека да им дадем поне отговора, че как, на, обществен, на това какво общественото мнение очаква от Европа. Хората в тази държава искат да ни видят там. Те се чувстват по-добре, когато виждат европейското знаме и европейските държави да участват там. А, намерих вестника. Това е първият свободен вестник. Ето, това е вестника от Бенгази. Виждате, съвсем простичък малък вестник. Те ми вярваха, те бяха толкова горди от този първи свободен вестник. И може би това е всъщност първият свободен вестник в цялата държава. Относно Frontex, искането за контрола по границите, да подкрепим този контрол, може би е много правилно. Ние тря... Те искат от нас да изградим митниците им. Защото те нямат митници. Ако пресечете границата от египетска страна, в Египет всички са много добре организирани. Влезете ли в Либия обаче, ничия земя. Никой не ви пита откъде отивате, откъде идвате, къде отивате, дали имате паспорт, виза или каквото и да било, да не говорим за митници. Така че те трябва да изградят наново тяхната митническа система. И те искат ние да им помогнем в това отношение. И това е част от операцията Frontex. В това отношение нека да кажа, че те бяха много заинтересовани, например, за това, че е, някои от хората, които са от други страни и са напуснали страната по време на размириците, са, ми поискали да се върнат. Какво мислят те за това, попитах ги аз. И местните хора казват, че се тревожат. Връщат се за, а, тревожат се за връщането на най-вече на бедни африкански жители. Някои от тях казват, тези хора са наети от Кадафи. Това са хора, които са ръцете на Кадафи да вършат мръсната работа. А, дошли са тук първо уж да вършат някаква друга обикновена работа, а всъщност са прехвърлени към милиците. И За това населението на Либия иска да контролира и да ограничи възможно най-много повторното връщане на тези а, хора от други на държави в Либия. Надявам се, че не съм пропуснал въпроси, но ако е така, ще отговоря после. Благодаря. Много, много изчерпателно говоря. И Направихте много ясна равносметка. Мисля, че е, добре, добре беше, че проведохме тази среща тук с а, е, а, е, и други представители, но че следващия път няма да ви разделяме така от другия представител на службата за външни отношения и то по така важна тема. За съжаление, в близките седмици Няма сигурно да можем да се видим, но ще се радваме, ако може за, за бъдеще да го направим. Вашата, вашия принос е, че ни давате повече ясна информация от терена. Okay. <laughs> Chers е, collègues. Скъпи колеги, И така, в заключение на днешното заседание, една друга тема. Тази подкомисия трябва да разгледа и да издаде становище становище поискано от комисията Либе за политиката на Европейския съюз за борба с тероризма. Госпожа Ханкис се занимава с темата, тя е докладчика. Техническо на напомняне, крайния срок за измененията 3 май 2011 и становището ще бъде прието в АФЕТ на 25 май. А Ливе ще го разглежда през ю... юлската сесия. Госпожа Ханкис, оставям ви да представите становище. Uh, uh, <clears throat> uh, Благодаря. Позволете ми да нахвърлям няколко коментара за основанията на становището. Становището се опира на съобщението на комисията относно политиката за борба с, а, тероризма а, а, добавяме няколко външно-политически аспекта. Като за докладчик в сянка на, а, по доклада който се изготвя в комиста Либия, аз реших да се от да се средоточа върху съобщението на комисията а, и е, решението да се насочат усилията е, чрез е, съответните мерки, предвидени в бюджета. Това не е много съотносимо към нашата подкомисия, но в докладите на Либе се предлагат няколко по-различни аспекта. В нашата подкомисия мисля, че е, нещата не се виждат от същия ъгъл. Искам да кажа като цяло обаче, че имам много съмнения за този доклад, е, защото не виждам възможност е, за реално прилагане без е, оценка на приемливото ниво на риска за сигурността. Докладът предлага да се извършва мониторинг на всички действия, част от политиката за борба с тероризма. Мен ми се струва, че това е откъснато от действителността. Предполагам, че а, както агенциите в областта на сигурността на Съюза, така и, та, и съответните служби а, на държавите членки искат да предоставят съответната информация на общността. Знам, че не всички колеги а, в парламента ме подкрепят, но аз ги разбирам. Според мен е невъзможно да се поема толкова голям риск по отношение на а, безопасността. Това, такива очаквания не са реалистични. Мисля, че е по-реалистично да говорим а, за а, съобщението на комисията, а не за доклада Инвер. Тук в нашата комисия. Е, ще предоставя писмен, в писмен вид а, е, моето становище. и Вие ще запознаете с него. Сега само ще се опитам съвсем накратко да обобщя а, е, основното според мен. Първо трябва да се подчертая, че тероризмът а, има глобален характер, не зачита граници и нации. Следователно, политиката за борба с тероризма трябва да дава глобален отговор. И в контекста на ОПСО като цяло разузнавателната дейност е от основно значение с различните свои агенции и правления. Трябва да кажа, че миналата седмица имах възможност да срещна с ръководителите на няколко европейски тайни служби на едно изслушване и всички ни казаха, че ще е изключително важно да се разполага с военна информация. Не само вътрешна информация за сигурността и вътрешните мрежи за такава информация, но да се добави и е военната разнователна информация към а, тази задача за борба с а, тероризма. Затова исках да се подчертая този аспект. Второ, за да има глобално противодействие, вътрешните и външните политики на Съюза в областта на сигурността трябва да се насочат към сътрудничество, с ясно определяне на областите на сътрудничество. Трябва по-ясно да се откроят правомощията и задачите, разпределени между вътрешните и служби за сигурност и външната служба, защото смятам, че делът, разделянето на тези задачи не е ясно и затова не виждаме ясно сътрудничеството, структурата за това сътрудничество и ако се съгласим, че е много важно да има такъв механизъм за а, а, координация, за да имаме добро функциониране и резултатност на политиката за борба с тероризма, смятам, че този проблем трябва да се открои. Връзката между вътрешната и външната политика на сигурност и съответните агенции. Функционалните споразумения трябва да се укрепят, те да подпомагат сътрудничеството в областта на борбата с тероризма. можете в писмения документ да видите позоваване на конкретните споразумения за това. По това трябва да е основен аспект и на отношението между Европейски съюз и трети страни. Трябва да обърнем внимание на провалелите си е, в своето държавно управление режими а, страните и регионите, където на практика няма държавност, а, да посочим а, тези области. Пето, да се насочим към темата а, ускорявайки за взаимоотношенията си с съответните а, а, структури на ООН. Шесто искам да подчертая засилваща се връзка между тероризма и международната организирана престъпност. Според мен, днешно време тази връзка става все по-силна мнозина считат, че организираната престъпност е основният приходоисточник на тероризма. Така че заедно да можем да разглеждаме и да се борим с тези проблеми и с капацитет на организираната престъпност и тероризма да изграждат нови структури. Затова трябва да засилим оценката на тенденциите. Много е важно да анализираме тенденциите, тъй като тероризмът променя своите форми и е, лица. А, така че е, политиката за борба с тероризма следва да разполага с, с е, наистина добър а, анализ и оценка на тенденциите специално по отношение на диверсификацията на тероризма, набиране на терористи по интернет, това е много важно. И трето, говорим за нещо, което е рядко, но струва ми се в бъдеще ще засилва своето значение, а именно ролята на НПО, неправителствените организации – като начини и възможности за осигуряване на финансови средства за тероризма. Това са основните моменти в моето е, становище. Може да го прочетете в писмен вид. Практически крайният срок за изменения, е, доколкото знаме 3 май, но е, имам проблем – Представенето и приемането на, на проектостановището е предвидено за 24 май. Като член на делегацията за отношения с Израел, аз поприех покана за посещение в Кнесета, точно тридневно посещение, което съвпада с тази дата, така че няма да съм тук, ще бъда в Иерусалим по това време. Но може би бих могла да делегирам тази задача на друг член от НП. Не знам какви са възможностите. А, така, отдавна приех тази е, много любезна покана и не е удачно да отказвам сега. Благодаря. Благодаря. Относно графика, Приемането е на 25 май в АФЕТ. Тоест, а, а, 25 май в АФЕТ. И също мисля, че ще имаме възможност пак да се, да се дискутира и във ваше присъствие. А, самият ден на гласуването просто не е толкова важен. Господин Валтиери. Благодаря. Аз замествам колегата Янец, който е докладчика в сянка по това становище. Ще се огранича само до няколко забележки. Като цяло, схемата мисля, ми подхождам. Доволен съм. Имам въпрос обаче към докладчика счита ли тя, че, например, в области като координацията на борба с тероризма, да изтъкне по-силни аргументи. Не, например, за организациите, които се борят с тероризъм. Смятам, че настоящата ситуация и предложението не е особено убедително, защото външният аспект в това отношение е много важен. И не смята ли докладчика да обогачи становището, ако наблегне на външното, външния аспект, външното измерение? Има едно позоваване също и на ам, становището на комисията – може би комисията това може да бъде полезно. Благодаря. Госпожа Лузинг. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Ханкис. Имам само две забележки. Що се отнася до не военните опции. Тук сме комисията все пак по отбраната и предполагам ще ми кажете да оставя това на страни. Но ако искаме наистина да се борим с източника на тероризма, то трябва да се борим с бедността. А това не е включено в доклада. Тероризма винаги е последица от бедността. А също така, много пъти самото състояние на държавата, където се развива тероризма, не е достатъчно добро. Много пъти тази държава не успява да контролира вътрешни, вътрешната си политика. Реформата на сектора, свързан с сигурността, не предвиждат други особени мерки, свързани с тероризма. И аз не мисля, че можем да съпоставяме ситуацията в Сохел, регион Сохел, с, например, това, което става с Афганистан или с Пакистан. И моята група е напълно против използването на военни сили в Европейския съюз. Това е много опасно за демокрацията в Европа. Благодаря, госпожа Гомес. Uh, Благодаря на госпожа Ханкес за доклада. Много интересни неща казвате от нашата гледна точка. Поздравявам ви за това, което вече е в доклада, но все пак нещо важно. Тук, тъй като говорим за доклада на госпожа Ентвелт, не, че ние сме длъжни да го включим в нашето становище, но все пак ние сме длъжни да бъдем по-внимателни към а, проблема с отбраната и със сигурността. Но Нека се пак да кажа, че ние не можем да се борим с тероризма, ако подкопаваме собствените си ценности. И, например, принципи като демокрация и правовата държава и да ги дадем в ръцете на терористите. Защото точно това е тяхната цел. А пък това е някакси в доклада на госпожа Инфелд. От наша гледна точка, като Комисия по отбраната и сигурността, ми добре, няма проблеми да подсилим а, тази, тази част. Но не мисля, че по този начин ще помогнем. Само ще подсилим терористичните организации. И нещо друго, което искам да кажа. Оценявам позоваването на споразумението за програмата за, прес... за проследяване на терористи между Европейския съюз и Съединените щати. Знам, че комисията Либе много сериозно се занимава с наблюдаване на прилагането на това споразумение. Но това, от което имаме нужда, е да следим всички тези конвенции за борба с тероризма и организираната престъпност. Тези конвенции са подписани и ратифицирани от повечето европейски държави. А как ги прилагат те? Ами, имам съмнения, големи съмнения от практиките на някои държави, женки най-вече и моята в това число, че ние въпреки че имаме за такива задължения, че не се борим всъщност сериозно с тероризма. Трябва всички правителства да контролират еднакво. И ние обаче не го правим. И няма защо да залъгваме нашите граждани. Искам да кажа, че съм съгласна с госпожа Ханкис, когато тя каза, че има нужда от взаимодействие между цивилното разузнаване и военното разузнаване. Мисля, че основният проблем в държавната структура е именно тази конкуренция, която съществува между държавите и отделните агенции, за разузнаване. Винаги има разделение гражданско, цивилно и военно. Не трябва да има. И мисля, че нашия парламент може да допринесе, като накара правителствата да поставят тази ситуация под контрол, защото иначе ние не сме ефективни в борбата с тероризма. Ако нашите национални а, власти не могат да си съгласуват действията на отделните агенции. Тук говоря, най-вече изхождайки от опита в моята държава, но предполагам, че такива проблеми има и другаде в Европа. Дори самото искане е форма на такава съперничество дали искаме или не искаме а, да има сътрудничество между гражданските и военните служби. Благодаря. Ще отговоря на унгарски. Ще бъда по-бързо и по-точна. Що се отнася до първото изказване, не разбрах много добре за това външно измерение. Ами, в този текст мисля, че бях доста ограничена. Имах само 1700 знака, които ми бяха разрешени. А, така че ми е много трудно, много е трудно да развиете темата само с толкова букви в текст. А, и не разбрах много добре, защо да не се позовем на Европейската комисия. Имаме документ, Имаме и доклада на Софи Интвелд. И първо мислех, че този документ не е много реалистичен за нашата комисия, така че най-добрият начин да съчетаем нещата беше всъщност съобщението на комисията. И ако не вземем предвид и двата документа, мисля, че никога няма да, стиг, да постигнем един план за борба с тероризма. Що се отнася до това външно измерение, което пак забравих, ми казвате. Не е така. Не мисля, че съм го забравила. Това външно измерение зависи, зависи е, съществува в текста. И Това е разгледано в доклада на София Интвелд, както и в някои други доклади, по които аз съм участвала. Изготвила съм много дълго проучване и съм измежду хората, които знаят какво позволява настоящето становище. Що се отнася до развиването на становището? Да, прави сте. Но още веднъж. Господин Лопе Девега който е отговорен за развитието в комисията, ни каза същото. Но нека да ви кажа все пак, че изтъкнахте много важни неща, както от хуманитарен, от хуманитарен аспект, така и от аспект развитие. Така че ще се е, постараем да се преборим с корените на тероризма, с всичко, което е в основата. Но нещата са доста широки. И ще се радвам, ако ми изготвите едно писмено изменение и съм готова да го включа. Госпожа Гомес, с вашите забележки съгласна съм. Вече сме разисквали по тях, когато говорихме по въпроса за химическите и други заплахи. Моят проблем с доклада Индвелт и това е проблем, който се поставя постоянно тук, е, че имаме нашите ценности, защита на правата, но едновременно и защита на данните и едновременно с това искаме да защитаваме и хората и да осигурим сигурността. Много трудно ще намерим баланс. И ако съществуват някакви идеи, аз съм готова да ги приема. Много често има хора, които говорят само за защита на данните. И това само заради медиатизацията. И не вземат в достатъчно предвид правото на сигурност на европейските граждани. Но нуждата от такава защита е също толкова важна, колкото и всичко останало. Така че, аз зададох 14 въпроса на госпожа Интвелд. Да я питам как точно вижда изграждането на този проект. Защото създаването на тези проекти е, са нещо съвсем различно. И не получих никакъв отговор, никакъв конкретен отговор от нейна страна. Например, когато се казва, че ще се разгледат всички разходи на тайните служби държавите членки. Но Лисабонският договор остава цялата тази проблематика в правомощията по субсидиарността, принципа на субсидиарност, така че ние не можем да разгледаме отблизо бюджетите и разходите на тези служби. Знам, че не съм в мнозинство, а, с това мнение, но все пак нося си отговорността за това, което казвам. А що се отнася до обученията, не можем само да се средоточим върху един аспект за защита на данните. И смятам, че в доклада вече има препоръки, които ще, само ще навредят на сигурността. И още нещо относно казаното от госпожа Гомес и договора с Съединените щати за проследяването на терористи. Е, изслушали сме много приказки и от страна на Вебер и от Роб Пауъл и много сведения за атаки и други. И аз лично никога не съм чула точна дефиниция между профил на евентуалните терористи и а, връзка между профила на, на евентуалните терористи и данните, които се събират. Как искате в такъв случай да имате оперативни а, действащи програми? И аз искам да знам отговор на въпроса, но не мога все пак а, да излагам на опасност всички хора и гражданите и, и, и личните данни на гражданите. И съществувал също така и конкуренция между тайните служби. Нямаме време да говорим за този въпрос. Нека само да кажа, че много често именно това, тази конкуренция всъщност превръща сътрудничеството в почти невъзможна мисия. За измененията ще ги слушам и ще ги интегрирам в текста. Благодаря. Благодаря крайният, крайният срок за внасяне на измененията 3 е май и второ разглеждане на становището 25 май. Благодаря. Край на заседанието. Утре ще обсъждаме а, сигурността и отбраната заедно с една сръбска делегация. Това ще е единственото ни заседание, единствената ни дискусия утре.